witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. cieszę się. дами и господа моля да заемете местата си. За мен е удоволствие да председателствам това заседание. Добре дошъл, господин комисар. Откривам заседанието. Протоколът от вчерашното заседание е на лице. Имате ли някакви забележки по него? kwestii. Jeżeli nie ma uwag... Ако нямате коментари, свързани с протокола, считаме, че той е прият. Първата точка от дневния ред е годишен доклад